Обявявам заседанието за открито. Като продължение на предишното от 12 ноември. В началото имам няколко съобщения за вас. Преди всичко, надявам се, е, в сътрудничество с други институции на Европейския съюз е, във връзка с изпълнението на договора от Лисабон, който след една седмица ще влезе в сила, ще е, осигурим гладко протичане на процеса. правя всичко по силите си от своя страна. Непрекъснато поддържам контакт с председателя на Европейската комисия и с министър-председателя, който представлява шведското председателство. Европейският парламент е готов да започне процеса на изслушвания на кандидатите за членове на новата Европейска комисия – на съвета и на Европейската комисия вече съобщих за готовността на Европейския парламент. На 1 декември, следващата седмица, ще бъде отбелязан Деня за борба срещу спин. Аз мисля, че не само на 1 декември, всеки ден трябва да водим борба срещу това ужасно заболяване, за да бъде то ограничено в бъдеще. 61-та годишнина на Всеобща декларация за правата на човека на ООН също предстои съвсем наскоро. Няма гласове против резолюцията, която отбелязва тази годишнина на първия порода си документ в областта на основните права на човека. Само ви припомням важната годишнина на всеобща декларация. Протокола от 12 ноември е разпространен и текстът е прият.